и развитието. Давам думата на докладчика за 4 минути. Uh, Благодаря, господин председателю. Моя доклад за частния сектор и развитието е наистина първопроходнически. Той се занимава с недостига на финансиране в развойния дневен ред за следващите 15 години. Успехът на целите развитие на хилядолетието последните 15 години показа как може да се работи по-добре следващите 15 години. Един милиард души все още живеят на под 1,2 долара на ден. Над 800 милиона души пък нямат достатъчно храна бедността не се премахва с раздаване на милостиня. Само благоденствието ще сложи край на бедността. Имаме 15 години да го направим с новите 17 цели за устойчивостта, обявени в ООН миналата година. Как можем да финансираме тяхното постигане? Имаме високи амбиции за изкореняване на бедността във всички форми, навсякъде но това ще струва много. Говорим за смягчаване на климатичните изменения. Това ще струва 250 милиарда долара. Конференцията на ОНЕ за търговия и развитие каза, че има огромна, огромен недостиг от 2,5 трилиона долара за финансиране на постигането на, на целите за устойчиво развитие. Това е наистина е, сума, която човек дори не може да си представи, да накоплатецът още по-малко. Европейският данакоплатец дори не може да започне а, е, да си позволява малко по малко да изплаща такава сума. Този недостиг на средства може да дойде от частния сектор, когато частния сектор се занимае с развитието не с данъчно облагане, а посредством партньорства. Първо обаче трябва да приключим с данъчните измами в развиващите се страни. Имаме загуби от 1 трилион годишно посредством незаконно финансиране. Това са средства, които идват в Европа и други офшорни сметки от елитите на тези страни. Трябва да направим така, че тези средства да останат в тези трети страни и да бъдат използвани за развитието на тези трети страни. Трябва да изискаме членовете на ОИСР да изпълнят обещанията си от 70-та година за 0,7% от брутния национален доход – Целите за устойчиво развитие изискват също добри менеджерски умения, както и ангажимента на частния сектор. Частният сектор е този, който създава 90% от работните места. Заедно с донори, гражданско общество и търговски партньори. Публично-частните партньорства трябва да мобилизират дългосрич, дългосрочни частни инвестиции, не краткосрочни. Частният сектор трябва да е подотчетен пред процесите за обществени поръчки, надзор и мониторинг. Този доклад призовава частния сектор да инвестира в училища, поддържане на болници, участие в транспортни възли, участие в земеделския сектор, всичко, което ще разкрие работни места в развиващия се свят и това трябва да стане ръка за ръка с публичния сектор. Може да помогне нашето финансиране от страна на Европейския съюз. Ако искаме да помогнем на този 1 милиард, които се намират в бедност, да изкарват достойно хляба си, трябва да се възползваме от тази възможност пред нас. Препоръчвам на парламента да приеме този доклад. Искам да благодаря на колегите в Комисията по развитие от всички политически групи, които ми помогнаха. И по-специално на госпожа Гроселмайер, моя асистент, която извърши наистина най-тежката работа. Благодаря ви. Thank you, Mr. Deva. Благодаря, господин Дева. А сега, данните изказвания, господин Вента има думата panie przewodniczący! sektor prywatny stanowi ponad osiemdziesiąt pkb krajów rozwijających Частният сектор произвежда 80% от БВП на, разви... на развиващите се страни. Същ, същ, същевременно те са и носители на новаторството, но много честно местните предприятия ли, не разполагат с необходимите средства за инвестиции и така че необходимо е да инвестираме в тези региони, защото по този начин ще можем да намалиме бедността и да инвестираме трябва да инвестираме най-вече в образованието и обучението, за да може да се, да се създадат, да се създаде квалифицирана работна ръка. И също така да се вди да има добра система за решение на спорове. Господа Грапини. Господин председател, бих искал да да благодаря на нашия докладчик. Мисля, че частният сектор е единственият може да ни помогне да се пребориме с а, бедността. Имаме цели, но какви са, успяваме ли да постигаме тези цели? Нека не забравяме, че и европейските малки и средни предприятия бяха много уязвими и станаха жертви на кризата. Същ... Същевременно сме свидетели на из на измами и изтичане на средства. Вижте Panama Papers. Е, так, необходимо е да се инвестира в работната ръка. Е, раб, раб, раб, за, за работната сила. Комисията трябва да помогне на всяка държава членка да постигне това. Благодаря. Този доклад всъщност продължава една стратегия на Европейския съюз за развитие и до известен степен отразява колодиалния дух, който има тук. Държим се като господари, като каним всички да имитират западните модели. Има нещо, което не функционира и в Европа и то е ясно видимо в този доклад само честния сектор трябва да се намеси. Губи се всъщност публичния контрол, ако това стане. Панамските досиета още веднъж показаха, че многонационалните фирми действат така, че да създадат единствено и само проблеми, тъй като гонят интереса си. Инвестициите в тези трети държави не разрешават проблемите на неголямото развитие. Напротив, водят до все по-малко развитие и водят до екологична криза, като от своя страна гарантират увеличаване на миграционните потоци, което е нещо наистина ужасяващо. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Ясно е, че има огромен недостиг на средства за развитие. Така че освен официалната обществена помощ, имаме нужда от мобилизиране на частния сектор за финансиране на развитие, за да се справим с международните предизвикателства. И мисля, че най-добрият стимул да се привлече частният сектор е чрез налагането на принципи на добро управление и подотчетност, които да се прилагат за всички. И след това ми се струва, че когато частните инвеститори навлизат в финансирането на политиките за развитие, трябва да са наясно с какво се заемат и че тяхната дейност наистина добросъвестно е насочена към намаляване на бедността и създаване на работни места с устойчив характер, зачитане на националните и местни особености, зачитане на правата на жените и т.н. Ако успеем да гарантираме подобен диалог и сътрудничество на частния сектор и останалите ще лича в политиката за развитие, ние сме потели нещо важно. Госпожа Морвай. Uh, uh, Благодаря. Поздравявам господин Дева. Нека да се спра на три модела, които могат да спомогнат за намаляване на бедността в развиващите се страни. Големите европейски инвеститори, включително и многонационалните компании, използват земеделската земя и естествените ресурси на тези страни и на, на, на, прак, на практика произвеждат правят дъмпинг на пазара и пречат на местните производители да а, изнасят в а, извън страната си. А, ако вместо това мисля, че трябва да помогнем на местните производители да е, изхранват своите населения. Госпожа... Е Госпожа Тесен има думата. С удоволствие приветствам вашия доклад за участие на частния сектор и развитието. Това ще доведе до ясно изразяване на желанието на институциите на Европейския съюз да покажат колко е важна ролята на частните институции в развитието. Докладът отразява приоритетите, описани в съобщението на комисията от 2014 година по-силна роля на частния сектор за устойчиво развитие в развиващите се страни както и заключенията на съвета от юни и декември 2014 година. Основните предизвикателства в нашето сътрудничество с тези страни е приобщаващ и устойчив растеж и разкриване на добри работни места. Очаква се населението на Африка да се удвои до 2050 година. Трябва да помогнем на Африка да създаде поне 400 милиона нови работни места. Това означава устойчиви инвестиции за диверсификация на економиките на нашите партньори и свързването на тези економики с глобалните вериги на производство. Помощта за развитие е нещо важно, но не е достатъчно. Трябва да се мобилизират местните ресурси. Трябва да се канализират също така и частните инвестиции. Ние имаме една рамка за смесване на инвестициите, което е един инструмент за постигане на външните ни цели, като задействаме по този начин частни фондове. Дискусиите на Европейската платформа за смесване на инвестиции, която включва Европейския парламент, включва точно такива диалози. В този контекст, председателю, очаквам от програмираните ресурси за периода 14-20 4,8 милиарда от европейски грантове, които да задействат поне 66 милиарда частни инвестиции от финансови институции, частни инвеститори, партньорски страни, в Южна Африка и Латинска Америка. Комисията иска да направи така, че тези проекти да се превърнат в местни проекти и да се задействат и регионални организации. Тази стратегия ще бъде приложена посредством нови инструменти, като Electrify или Agrify. Това са инициативи, които са разработени за частни сектори в земеделието. Структурирания диалог с, масния, с частния сектор и НПО е основен елемент от нашата стратегия. Имаме нужда от партньорства, които помагат устойчивостта да се превърне в централна тема и водят до нови модели. Европейската комисия ще инвестира над 2 милиона евро за да има добри инвестиции до 2020 година. Комисията ще приложи своята стратегия посредством национални и регионални програми и посредством тематични такива. Председателю, почитаеми депутати, Европейската економическа дипломация може да доведе до повече европейски инвестиции, като се извлекат повече ползи и от двете страни, що се отнася до растеж и работни места. Тези инвестиции могат да се случват и в по-рискови зони на света. Наместа на частния сектор е изключително важна за трансформационните цели, свързани с постигане на целите за по-социално общество и измененията на климата. Трябва да има координация с държавите членки и спазване на принципа на субсидиарността. Те винаги са били много важни в нашия подход, което отговаря на целите за устойчиво развитие, както и плана от Адисабеба. Частният сектор изпраща сигнали, че е готов да работи с нас, за да стане истински партньор по постигането на устойчив растеж в развиващите се страни. Нека да се възползваме от тази възможност. Благодаря ви, председателю. Приключваме дебатът. Диско... Е, дебата ще... Извинете, гласуването ще бъде днес.